Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и госпожа, да, уважаеми колеги, нека да започваме. So, item number... Uh, Първа точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Съобщавам ви за следните предложения за промени към проекта на дневен ред, който разполагате. Първо, седма точка ще се разгледа след 23-та точка. 24-та точка ще се разгледа след 20-та и 16-та е, и 26-та се отлагат. Има ли възражения? Не виждам. Преминавам към втора точка. Съобщение на председателя. Нямам съобщения, които да направя, така че преминаваме към трета точка. За проекта препоръката за засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право и признаването и изпълнението на решения в областта на режимите на имуществени отношения на международните двойки. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Малко съм объркан. А, а, има известна на, и, някои неясноти и за това ще се опитам отново да разясня онова, за което говорихме миналия път на заседанието на комисията Юри. Предложението, по което следва да гласуваме, е добро предложение за парламента, добър компромис и затова бих искал да избегнем подаването на допълнителни изменения, независимо от това дали са добронамерни и легитимни. Добре е да дадем своето съгласие без изменения, нещо, което би било политически знак за нашата позиция. Във връзка с тези изменения искаме двустранните и многостранните разумени конвенции да продължават да се прилагат между държавите членки, независимо от това те дали участват или не в засиленото сътрудничество. Това уточнение всъщност е съвсем ненужно, защото на практика в областта на... Тъй като това само по себе си е очевидно защото по принцип не е участието на дадени държави членки за силеното сътрудничество не отменя другите им ангажименти. Това само по себе си е ясно. Друго нещо, другите изменения подават предложение да се да даде определение на държави и членки, които не участват в засиленото сътрудничество. Обаче самият текст на предложението за засилено сътрудничество от 2010 година уточнява съвсем ясно, че и то всеки път при всяко поменаване, че става дума за участващите държави членки. При всички положения е очевидно, че този регламент не се прилага към тези държави членки, които не участват в него, така както е посочено в неговото заглавие. Взаимното признаване на съответните е, документи трябва да се прави, спазвайки принципа на субсидиарност. Е, е, в областите, където няма хармонизация на семейното право, тъй като целта на този конкретен текст не е такава хармонизация. И така подчертавам, че у в държави членки, които не признават регистрираните партньорства, са а, свободни да не а, се произнасят а, т.е. техните съдилища да не се произнасят по определени дела, свързани с регистрирани партньорства и може това да бъде прехвърлено на друга държава членка. Също така има една точка, в която се дава кратко, кратка обосновка на това предложение. И да не с, е, има е, ясно изискване да не се опоменава кои държави са се противопоставили. И така, колеги, призовавам ви а, да а, не вземаме предвид подадените изменения. Те са по-скоро козметични по своя характер и има опасност да забавят придвижването напред на този текст, който е, вече от доста време се обсъжда и неговото обсъждане в съвета е доста тежко, нещо, което знаете добре. И е, липсата му е, е, се усеща е, сериозно от е, е, много европейски граждани, тъй като по-настоящем няма е, яснота за конкретните процедури свързани с решение на въпроси от областта на семейното право в техните страни. Благодаря. А, още нещо да добавя. По точка трета от текста за засиленото сътрудничество Европейския парламент дава своето съгласие. Не, извинете. съгласие да се пристъпи към засилено сътрудничество. Това е основната цел тук и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли коментари или изказвания? Госпожо Регнер. Äh, благодаря, господин председател. Искам да се извиня за това, че дойдох в последния момент. От името на нашата докладваща в Сянка Евелин Гепхард трябва да направя някои бележки, тъй като тя, за съжаление, кацна с закъснение и не може да участва от самото начало на дебата. Затова много се извинявам, че ще прочета това, което тя има да каже. Значи госпожа Гепхарт приветства новите е, предложения на Комисията за съпружеската собственост. Радва се, че има 18 държави членки, които са съгласни на засилено сътрудничество, което ще облегчи техните граждани. Става въпрос за предложения с ясни правила, които показват на нашите граждани предимуществата на Европейския съюз. Главно е да апелираме към правителствата на тези 11 държави членки, които за сега не са склонни на засилено сътрудничество. Нека ги призовем да се присъединят към него максимално скоро, защото има достатъчно аргументи в полза на това почти 16 милиона са международните двойки в Европейския съюз. Нека да им спестим Одисея през европейските съдилища и то с неизвестен изход. Нека да не ги лишаваме от преимуществата на засиленото сътрудничество. Има съдилища, които не познават законодателството в областта на международните двойните двойки, но те могат да бъдат компетентни съгласно член 9 алинея 1. В сравнение с предложенията на Европейската комисия от 2011 година, новите предложения действително представляват напредък. Конкретизирано е приложното поле, някои предложения на Европейския парламент са приети, например, по отношение на компетентността на съдилищата. Да. И най-вече, това е важно за госпожа Гебхард, най- доброто обновление е, че структурата и съдържанието на новите предложения са балансирани така, че да няма дискриминация или да се сведе до минимум дискриминацията на регистрираните партньорства. За това, според нас, трябва да се пристъпи възможно най-скоро към засилено сътрудничество. За това и се отказваме от предложения за изменение. Благодаря много, господин Лебретон има думата. Е, Благодаря много. За мен е ясно, че е, има е, много хора, които се сблъскват с проблеми, свързани с признаването на правата, проистичащи от семейното право. Но, господин Кавада, не съм съгласен, че трябва да отхвърлим измененията, защото много от тези изменения биха успокоили много държавите членки. Казва се, че има твърде малко държави членки, които са готови да се включат в това засилено сътрудничество. Ами точно за това се подават такива изменения, за да е, се успокоят е, онези държави членки, които се колебаят. Ето, например, изменение първо, а, осмо, извинете. В него се говори да се предбо... Е, добави фразата взаимното признаване на административни документи не може да пречи на прилагането на принципа на субсидиарност, т.е. нещо, което би успокоил всичко и ако кажете, че този текст е ненужен, в крайна сметка има толкова много текстове, които са много по-ненужни от този. И освен това, когато се говори за хармонизирането на семейното право и, и когато се подчертава, че не се иска такова хармонизиране, това също е успокояващо особено що се отнася до текстовете, свързани с регистрираното партньорство. Жалко би било да загубим тези изменения, които отговарят на очакванията на много държави членки и на много граждани. А, тоест, с това бихме показали, че Европейския съюз не иска просто да се меси навсякъде във всичко, търси конкретни решения на конкретни проблеми. Благодаря, господин Виланд. Благодаря. Току-що отново попитах дали предложението на колегата Джамбаски все още е актуално, защото чух и какво каза господин Кавада. Казаха ми, че предложението е актуално, а колегата Фос ме помоли да се спра на някои моменти във връзка с това. Гласуването за засиленото сътрудничество на някои държави членки по отношение на съпружеската собственост и регистрираните партньорства не бива да се отлага. Трябва да стане а, утре. В член 9 алинея 3 се казва, че държавите членки, които не познават института на регистрираното партньорство, могат да прехвърлят компетентността по този въпрос. Господин Фос обаче смята, че има някои предложения, които са нецелесообразни. Миналия мандат имаше експертиза на Fundamental Right Agency, които, според която въпросите за дискриминацията не бива да се отделят от въпросите, които ние разглеждаме тук. Така че по отношение на съпружеската собственост е в наш интерес колкото може по-рано да приемем пакета още при холандското председателството. Искам да подчертая, че поради особеността на член 81 алинея 3 на ДЕС трябва да се придържаме към текста на съвета. Малкият брой предложения за изменение показва, че текстовете, които се предлагат, отразяват до голяма степен представите на парламента. Колегата Фос е съгласен с колегите Сайерс и Фос и Вертини, но не смята, че има допълнителна възможност за промяна на текста, а и няма такава необходимост. Колегата призовава всички да приключим пакета своевременно. Uh, uh... Благодаря. Докладчикът не иска да коментира. Просто си записвам направените коментари но продължавам да поддържам позицията, която заявих току-що. Благодаря. По темата ще гласуваме утре, но получих информация, че господин Джамбаски ще направи предложение да отложим гласуването. Той обаче не е тук. Може би ще направи това предложение утре сутринта. Предупреждавам ви, за да знаете, да не се изненадате, че е предвидил а, това. Но на този етап нещата остават както са си, именно ще гласуваме утре. Благодаря. Съгласно изменения дневен ред, ще разгледаме точка 6. По която По точка 6 ще говорим за прехвърлянето на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюз и неговите служители. Докладчик е госпожа Дълво. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Смятам, че не е необходимо да припомним, че става дума за втори етап от реформата на съда на Европейския съюз. Решението, което сме призвани да вземем е за е, закриване на е, съда за публичната служба и прехвърлянето му към общия съд. Е, на Европейския съюз. Е, обсъждахме този въпрос в Страсбург и по време на тристранната среща там е, засегнахме два въпроса. Първо, правното основание и второ, оставането на специална норма в текстовете, досежно специализираните съдилища. Искам да благодаря за, доклад... за масовото присъствие на докладчиците в сянка на това заседание и за техните становища. За правното за правното основание съдът иска да се премахне цитирането на член 256а от договора. Ние искаме да се запази това правно основание, защото то не е правно основание само по себе си, а то урежда правомощията на съзаконодателите. Ние предложихме да се запази член 256 1. Като втора точка, нашата комисия гласува за премахване на онази норма, която урежда създаването на специализираните съдилища. Е, съдът иска да се остави нормата в текста, не защото по-настоящем има планове за създаване на такива съдилища, а защото в някакъв бъдещ момент създаването на подобен специализиран съд може да се наложи и тогава правната норма за това ще съществува. Значи в своята мъдрост съветът е решил да остави нормата в текста на договорите, ако е, някога се наложи да се създаде специализирано съдилище. Ние сме съгласни с е, виждането на съвета. Е, и с тези аргументи. Съдът имаше свои представители, т.е. срещата бе не тристранна, а четиристранна. Ако утре гласуваме, изменението ще влезе в сила от юни месец. Всъщност от този специализиран съд девитимата съди ще бъдат прехвърлени към първоинстанционния съд. И това трябва да стане най-късно през септември. Затова е сравнително спешно да се приеме официалното решение за тази промяна преди лятната вакансия. Защото ако решението влезе в сила през юни месец, институциите ще могат своевременно да се организират. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Има ли бележки? Благодаря, господин председател. Драги колеги, искам само няколко думи да кажа за да кажа, че според мен е незаконно съдът на публичната служба да бъде закриван. Няма оценка на въздействието, няма допитване до съдиите и служителите. Всъщност, ние сме извършили една фундаментална промяна в управлението на Съюза без необходимия предварителен диалог. Какво ще кажете вие, ако парламентът внезапно реши без вашето мнение да закрие нашата комисия и нейния секретарят? Моля ви да помислите по този въпрос до вечера, преди гласуването утре. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Има ли други бележки по тази точка от дневния ред? Не виждам такива. Това означава, че ще гласуваме по въпроса утре. Продължаваме. Unfortunately for item number 8 we don't have the rapporteur. За съжаление, госпожа Халтала, докладчик по точка 8, не е тук. Някой в залата знае ли нещо за нея и дали смята да дойде?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 продължим с тази точка, като дадем думата на правната служба. Тук ли е господин Гуидоричи? Да, господине. Мерси, мисли президент. Благодаря, господин председател. Този проект на регламент на парламента и съвета предполага преработка на действащ правен текст досежно защита срещу последиците от извън териториалното прилагане на законодателства, прияти от някои трети страни. Е, преработката е прията от комисията в рамките на приспособяването на правни норми, което е извънредно техническа дейност. Този път, доколкото знае за пръв път, е на лице случай, в който е, съвещателната група към правните служби не можа да даде становище. Всъщност, е, чрез нашето съгласие би трябвало да ограничим малко своите правомощия, за да се подобри качеството на правния текст. За това става дум тук. В споразумението изрично се предвижда да има съгласие на трите правни служби, тази на съвета, тази на парламента и тази на комисията във връзка с извършената законодателна действие за да се гарантира техническата правилност на нашите действия и да се гарантира, че ние не изменяме акта по същество. В момента по този случай трите правни служби не успяха в съвещателната група да стигнат до единогласие във връзка с правното основание, за което да даде становище правната комисия. Другите институции, които участват в процеса, смятат, че измененията на правното основание е не съставляват техническа дейност по кодификация, а е, съществено изменение на акта. Доколкото няма съвещателно становище от трите правни служби, нашето мнение е, че не можем да е, приложим е, интеринституционното споразумение към тази конкретна хипотеза и е, преработката трябва да се смята за част от обичайния законодателен процес, който да се развие е, в този случай пълноценно. Ако имате въпроси, готов съм да отговоря. Правната служба на комисията. Колегата Чимария. Желая ли да се изкаже? Явно не. Има ли бележки от членовете? Не виждам. Okay. We have thereby finished with... В такъв случай приключихме разискването по точка 8. Сега трябва да направим пауза до 5 часа, когато заседанието ни ще продължи при закрити врата. Защото за случаите, свързани с снемането на имунитета, което е поискано за някои наши членове, са поканени гости и ние трябва да продължим точно в предварително.